народа на Либия, който не заслужава ужасното петно, което се хвърля върху него от неколцина фундаменталисти. Председателят, колеги, на 4 септември, на 10, извинете, септември, бяха предприяти редица изпълнителни мерки и препоръки от Комисията за селското стопанство по отношение на нормативни актове. Не са направени възражения в 24-часовия срок за това, съгласно нашия правилник, така че препоръките се смятат за утвърдени и своевременно ще влязат в сила приложени към днешната листа за гласуване. Процедурен въпрос. Господин председател, като ръководител на делегацията на Европейския парламент за връзки с Съединените Американски щати и особено е, преди присъствието на високопоставени американски представители. Тук аз бих искал да изразя нашата подкрепа, е, е, нашата солидарност и съболезнования на близките на пострадалите при днешния атентат Бенгази призовавайки същото време американското правителство да вземе всички мерки за гарантиране сигурността на своите дипломатически и консулски мисии. Председателят Гласуване по упростената процедура по доклада Парванова